You may take a seat. Good morning, dear colleagues. Добро утро, уважаеми колеги, дами и господа. Моля, заемете местата си. Good morning. Добро утро. Добро утро на всички. Благодаря, че дойдохте. Ще започнем утринното заседание за разследването на Комисията по граждански права за електронно масово проследяване на граждани на Европейски съюз. Е, искам да ви кажа, че както беше казано по време на второто изслушване на 12 септември ще провеждаме третото изслушване за масовото наблюдение на граждани на Европейския съюз. До този момент получихме информация но днешното а, изслушване ще бъде много интензивно. Ще имаме пет различни заседания. Първо нашият колега а, Морес търся го. Добре дошъл, Клод. Може би той ще коментира днешния ред и специалната организация. Да, благодаря господин председател. Искам да кажа само няколко неща. Колегите искат да бъдат информирани за поканите и аз като докладчик имам задължението да ги да, държа в течение. Аз седя тук просто защото тук сме решили да седят докладчиците и докладчиците сянка. Искаме да знаем кой е поканен, кой е получил покана, е приял покана за изслушването. Беше изпратена покана на господин Уърд, първи секретар, е, който в момента изпълнява е, длъжността посланник на посолството на Съединените щати и бяха изпратени и други покани на правителствени органи на Съединените щати. Поканихме и а, холандския министр Айфел Олпълсън и Лона, Ронал Пластърк, вътрешен министр на нашето заседание предвид факта, че сървърите на SWIFT се намират в Холандия. Двамата министри отказаха да присъстват, изчакват преговорите, които се водят между госпожа Малстром и а, господин Коен. Ще ви държа в течение за всичко, което се извършва в сътрудничество с американската администрация. Ние ще се опитаме да бъдем максимално прозрачни за това кой е приел и кой е отказал нашата покана. Клод, ако нямаш те нищо против по дневния ред, можем да приемем че е приета. Преминаваме към първата първото от пете заседания. Първата точка а, са данните, които а, имаме, че според а, последни а, данни има Британ а, има достъп а, до базата данни на SWIFT от а, Националната служба за сигурност а, от 2010 година. се дава възможност за достъп а, за борбата срещу тероризма или тер, терористичното финансиране. Европол получи задачата да провери а, дали се спазват условията. Условието беше една от, основ... едно от основните причини Европейския парламент да одобри споразумението. И Комисар Манстром написа на 12 септември до съместник държавния секретар Кон да поиска обяснение. Имаше отговор на 18 септември. Въпросът ще се обсъжда, ще се подложи на дебат на 8 октомври, но днес много се радваме, че отново можем да приветстваме сред нас комисаря Малстрам. След това а, ще изслушаме господин Уейнрайт, директор на Европол и госпожа Петре от а, SWIFT, която ще информира нашето разследване по този важен въпрос. След това ще чуем господин Дебой Клер от Белгия. И също така а, британските комуникационни служби също така ще бъдат а, обсъждани, както и достъпа на а, Националната агенция за сигурност. И да започнем сега с госпожа Сесилиум, Сесилия Мастром, на която давам думата за а, достъпа на Националната агенция за сигурност към в данните SWIFT. Имаме много теж, тежък дневен ред. Затова предлагам всички евродепутати, които биха искали да се включат в дискусията, да се ограничат с две минути и то да бъде под формата на въпроси и отговори за комисар, за да имаме време и за другите гости. За това давам думата сега на госпожа Сесилия Малстром. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми дами и господа. Наистина съм тук, за да споделя с вас някои идеи за а, евентуалния достъп на Националната агенция за сигурност. Ще се съсредоточа върху тези въпроси, защото зная, че другите въпроси за борбата срещу тероризма ще бъдат разглеждани по-късно. Както можете да си представите, аз наистина съм много загрижена. Вие знаете, че споразумението с Съединените щати беше договорено именно за да може да не се излагат на достъп личните данни. Естествено, данните, които са необходими за борбата срещу тероризма, се предоставят на Съединените щати в е, регламентиран вид и всякакви данни за прехвърлянето на данни по SWIFT е регламентирана знаете съответно, съответните гаранции. Това са е, Нашите служби в момента изготвят допълнителен доклад за стоеността на този договор за личните данни. На 4 юли, след е, първоначалните доклади за програми, е, американски програми за наблюдение, аз изпратих писмо паралелно Работната група за защита на личните данни С. САЩ също така разгледа въпроса за обработването на личните данни на граждани на Европейския съюз. На 11 септември се обадих на заместник държавния секретар Дейвид Коен и му казах, че очаквам информация по същество за това как, какво и как ще се процедира. На следващия ден му изпратих писмо, в което помолих за а, започване на консултации по член 18. Това знаете, че е официалната стъпка, която се приема по време на тези консултации ще търся изчерпателна а, информация и пояснение, за да може да се прецени до каква степен е повлияно прилагането на споразум, споразумението. В отговор на моето писмо, американските власти а, изпратиха писмо с известни обяснения, но то същевременно повдига определени въпроси и аз не съм удовлетворена. миналата седмица имаше известно разбиране на ситуацията, но ние а, имам нужда от повече уверение. Консултациите за мен са много важни. Ще се срещнем лично много често много скоро с нашите американски колеги и бих желала да ви помоля да ми дадете въпроси, които аз да повдигна пред нашите американски колеги. Ще приветствам а, идеи за конкретни въпроси, които да задам. Решение а, а, решението дали да се прекрати споразумението или да се продължи с него, естествено е много сериозно решение. Трябва да се продължат консултациите, решението да се предложи прекратяване или суспендиране на споразумението трябва да бъде на базата на а, изчерпателно а, разглеждане на проблемите и аз искам вие да бъдете напълно информирани за бъдещи а, бъдещо развитие на събитията. Всичко ще обсъдим с вас. Ще спра тук, господин председател, за да може да отговоря на повече въпроси. Благодаря ви, благодаря госпожо комисар за това, че а, така бързо и точно навлязохте в темата, точно в темата за да ни дадете възможност на въпроси и отговори. Е, предлагам да започнем с докладчиците, след това с докладчиците в сянки, след това останалите е, евродепутати. Е, списъка е дълъг, времето определено за размяната на мнения е до 10 часа. Искам да ви помоля да се ограничите в рамките на 2, максимум 3 минути Иначе всъщност наистина ще имаме проблеми. Господин Мораз. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря и за това, че ни давате време да зададем въпроси. Сега, за а, потенциалното суспендиране на споразумението за проследяване на финансиране на тероризма, ТФТП. И а, един въпрос, на който а, е необходимо да се получи пълен отговор. Той получи частичен отговор, но необходимо е да се даде отново, за да получим пълен отговор. По отношение на САЩ. И във връзка с разкритията за следенето. Мислите ли, че достъпът до данните на SWIFT е правен съгласно процедурите, установени от договора ТФТП. Или направо е влизано в центровете, където се съхраняват данните от SWIFT. Господин Коен в своя отговор не ни даде никаква информация по този въпрос. Дали Националната служба за сигурност на САЩ и други органи на американското правителство са имали такъв пряк достъп и дали той е осъществяван съгласно правилата. Второ, 12-ти член от споразумението за SWIFT призовава за а, надзора да бъде осъществяван от а, независим а, орган. А, и инцидентът, а, за който става дума, показва, че е необходимо да имаме наистина независим надзорен орган, който да следи за спазването на този принцип. Осми член от е, Хартата за фундаменталните права също призовава към независим орган за надзор. Значи би трябвало да преразгледаме надзорният механизъм е, и това е въпрос, който парламентът и съветът трябва да решат. Комисията ще състави ли доклад за резултата от прилагането на 12 член? Примерно бих искал да знам колко пъти този независим надзорен орган е блокирал предаването на данни. Защото 4 години минаха от сключването на договора и затова е необходима по-голяма яснота за това какви са приемливите норми за защита на личните данни. Очевидно сега е да предоговорим условията за преразглеждане на договора. А сега по въпроса за потенциалното суспендиране на ТФТП. Като се има предвид, че вече имаме консултации по споразумението SWIFT, може би трябва в момента да бъде суспендиран този договор, като се има предвид незадоволителните отговори, които получаваме от САЩ. А сега господин Алварос, нашия доклад за договора за преследяване на финансирането на тероризма. Благодаря, госп... Сесилия, благодаря, господин председател. Благодаря за сериозното отношение към ролята на Националната агенция за сигурност на САЩ. И за това, че съгласно член 9 си готова да започнеш процедура на консултации. Сега искам да задам няколко въпроса във връзка с договора ТФТП. През август 2011 година, всъщност 2010 поправя се, депутата, съгласихме се, че трябва да се приемат предложения за нова система за извличане на данните. Съгласно член 11 на споразумението, такава система трябваше да бъде разработена. Очаквате ли в близко бъдеще да видим подобни предложения? И съгласно четвърти член на споразумението, исканите данни трябва да бъдат колкото може по-ограничени, когато става дума за прилагането на договора, се споменава, че органите, американските органи не трябва да получават широк поглед върху данните, които се съхраняват. Интересно е също да се знае дали тези данни се съхраняват съгласно изискванията на 16 член от договора. Също в доклада за прилагане на договора се казва, че споразумение че споразумение, съгласно споразумението на ТФЦП, подобно ограничаване на достъпа до данните не е на практика а, възможно. Също така в 6 член се казва, че данните трябва да се заличават след не повече от 5 години. Аз знаем, че данните на събрани между юли 2007 и октомври 2007 са били изтрити, заличени чак през 2012 година. А съгласен съм и с въпроса, който колегата зададе във връзка с член 12. И за да приключа в рамките на отреденото ми време, искам да подкрепя Клод Моралес по отношение на суспендирането на споразумението. Разбира се, не мога да говоря от името на парламента, но аз лично бих искал поне да има такава възможност, която да бъде обсъдена – суспендиране на споразумението с САЩ. Трябва ясно да кажем на САЩ, че тези предполагаеми обвинения, ако наистина се окажат верни, не могат да доведат до нищо друго, освен суспендиране на споразумението. Нека чуем сега докладчиците в сянка и след това отново ще дам думата на госпожа комисара. Нали, ще имаме след това още време за въпроси и отговори. Сега господин Фос, с докладчик в Сянка от НЕП. Ще бъда кратък. Имам подобни въпроси, като колегите Мораес и Алваро. От една страна има информация, дори тя беше публикувана в вестниците. В връзка с информация на разположение на Националната агенция за сигурност за това как да се извлича информация от системата SWIFT. Въпросът ми е, има ли някакви данни за това дали действително Националната агенция за сигурност е извличала такива данни от SWIFT в периода преди подписването на програмата за проследяване на финансирането на тероризма, преди подписването на споразумението, след което тази практика да е била прекратена. Смятам, че ще бъде правилно да се наблюдава финансирането на тероризма. И все някой трябва да го прави. Или ние трябва да го направим, или САЩ. Доколкото знам, ние за сега не сме в състояние, така че в момента САЩ са единствените, които могат да осъществят това наблюдение. А, но смятам, че става въпрос за два процеса един законов, който се основава на споразумението, свързано с програмата за последяване на финансирането на тероризма и това е легалната част от споразумението. От друга страна имаме и една нелегална или незаконна част. В момента говорим за това да прекратим а, регулираната част, т.е. споразумението и да оставим на страна незаконната част. Госпожа Енфелд, Тинфелд. Благодаря, господин председател. Моя въпрос ще бъде малко по-политически по своя характер. Първо трябва да кажа, че се радвам от категоричната позиция на нашия комисар трябва да кажа, че отговорите, които получаваме, не са удовлетворителни. Ако погледнем в по-широк план споразумението, трябва да кажем, че то беше спорно още от самото начало. Правното му основание беше а, а, спорно. Нашата група се съгласи с това споразумение а, при положение, че комисията ще направи предложение за начина по който да се извличат данните, нещо, което не е направила комисията и до сега. Тоест, едно от условията да, да подкрепим споразумението вече не съществува. Наред с това сме загрижени по отношение на прилагането на споразумението. Много важни доклади а, са класифицирана информация. Засекретени са. А, а, сега изглежда, че Националната агенция за сигурност на САЩ пряко е ползвала данните от SWIFT, като ги използвала за цели далеч не ограничаващи се до борбата с тероризма. А, те не признават, че са правили това, но не го и отричат. В тяхното писмо те казват, ние смятаме, че имаме право да правим нещо подобно и запазваме си това право. Тоест, може да очакваме, че те ще продължат да се ползват от това право и в бъдеще. Така че, е, според мен, господин председател, това споразумение е на практика вече мъртво. Защото ако американците смятат, че нямат нужда от споразумението, за да използват данните от SWIFT и че могат да използват тези данни както намерят за добре, тогава споразумението е абсолютно безполезно защото в тяхното писмо се казва, че те зачитат споразумението ТФТП. Не знам представа какво имат предвид. Може би го зачитат на хартия, но използват данните през задна, не, задния вход. Съгласна съм с колегата Ровел, че може да приключим да, с това споразумение, защото на практика това е извод, който се налага. В заключение ще кажа, че съгласно Лисабонския договор парламента е оправомощен да одобрява международни договори, но в случая тук ние подписахме един непопълнен чек. И ако не сме доволни от начина, по който се прилага това, с, към което сме, с което сме се съгласили, аз бих си помислила преди да одобря някакви бъдещи международни споразумения. Това е политически въпрос. Господин Албрек. Благодаря, господин председател. Не искам да повтарям вече казаното. Мисля, че е, това е много важна размяна на мнение. Искам да добавя следния въпрос. Ако не обмисляте суспендиране на споразумението, а, Приемате ли, а, че има възможно нарушение на това споразумение? И другия въпрос, който искам да задам, а, ще започнете ли процедура за нарушение срещу държави членки, които не изпълняват правилата за борба срещу киберпрестъпността, коя, които току-що приехме от страна на агенцията? Предвиждате ли дан, действия за защита на данните, на сигурността, които са нарушени от Националната агенция за сигурност? Естествено, в рамките на вашите компетенции. Благодаря. Председателя, госпожа Ернст, имате думата. Благодаря, господин председател. Имам следните въпроси. Първо, госпожо Малстрам, исках да ви питам дали някъде се споменава, че службите на САЩ признават за някакви недостатъци или споменават за някакви нарушения, колкото и да са малки те, или някакво нарушаване, свързано с програмата за проследяване. Второ, как самата вие се информирате за хода на нещата? Получавате ли документи или трябва да водите разговори? И как самата вие си съставяте мнение като комисар за хода на нещата? Имате ли документи на хартия, които получавате на ръка, така че да можете да се убедите сама, че има данни, които са попадали в неправомерно в нечи ръце? И по какъв начин се защитават данните от SWIFT? Какъв софтуер се използва? Кой се грижи за това? Как се проверява сигурността, свързана с споразумението за SWIFT и кой провежда одитите на сигурността. Тоест, цялата тема сигурност на преноса на данни в SWIFT ме интересува. То се отнася за споразумението, свързано с финансирането на тероризма и аз мисля, че то е на залез и смятам, че то трябва да бъде прекратено не само поради причините, които до сега споменахме, а и заради възможни за, възможно за бъдещи злоупотреби. Но за да се присъедини към въпроса на Софи, каква е възможната какъв е възможният сценарий за бъдеще? Какви стъпки са вероятни? Какво можем да направим? Благодаря. Госпожо комисар, вече ясно се очертаха сходимите въпроси. Въпросът е за продължителността е, на е, това споразумение е ТФТП. Европейския парламент трябва, може би, да поиска суспендирането или може би дори отхвърлянето на това споразумение. Това е много сериозно, очевидно и ще бъдем благодарни за първата ви реакция във връзка с размяната на мнения, която сте провеждали с американските власти. Е, комисара, да, наистина нещата са много сериозни. Аз наистина много се радвам, че провеждаме тази размяна на мнения. Нека да си спомним е, историята. Постигнахме това споразумение с американската страна, за да се опитаме да се борим и да проследяваме а, е, пре, финансовите престъпления. София Интвелд каза, че това е противоречиво становище, обаче парламента много ясно каза кой има достъп до защитата на данните, как да се използват данните и така нататък. За нас това беше достатъчна защита, за да постигнем съгласие по това споразумение. Имаше две преразглеждания на това споразумение, които бяха обсъдени с вас е, там се очертаха някои първоначални предизвикателства, които изискваха допълнително подобрение. Имаше наблюдатели, които а, следяха наистина а, да има м, контрол. А, ние а, обсъждахме също така допълнителната стойност на едно такова споразумение. Това беше а, свързано с дебата това споразумение да бъде поставено малко на а, да бъде суспендирано, да бъде спряно за малко. Много важни въпроси бяха повдигнати пред американската страна. Вие направихте, комисията направи това по телефона с писма и съвсем ясно казахме, че ако тези обвинения са верни, то това е явно нарушение на споразумението, което би трябвало да доведе до суспендиране, но всякакво суспендиране трябва да бъде предшествано от консултации. Ние настояхме за тези консултации, разменихме писма, аз е, ви изпратих писмото, което получих, но според мен то не дава отговори на въпросите. Не съм получила нищо, нито устно, нито писмено след това. Все още имам много въпроси след това писмо. Естествено ще задам въпросите, които вие повдигнахте. Въпросите повдигнати и от медиите. Едно по едно ще питаме вярно ли е, не е ли вярно, можете ли да поясните, ще има и други въпроси. И едва тогава, когато всичко това се сложи на масата, ще може да обсъждаме дали имал е, е, нарушение нарушение на споразумението или не. Не можем да процедираме по друг начин. Това е международно споразумение и има определена процедура, която трябва да се следва в момента, в който ако се установи, че има нарушаване на споразумението, комисията ще върне въпроса в колегията и ще трябва да се обсъди този въпрос и да се вземе решение с квалифицирано мнозинство в съвет. Естествено, ще ви държим напълно в течение по всички стъпки. Въпросите, на които повдигнахте, на тях не мога аз да отговоря. Само на господин Алваро искам да кажа, че да, това се отнася наистина за а, извличане на данни на европейска почва. Нещата също там са сприяни за малко. Общо взето това се прави. Но мисля, че трябва наистина да постигнем първо яснота преди да тръгнем в една или в друга посока. И така, господин председател, да, аз а, осъзнавам, че депутатите не могат да бъдат удовлетворени от моя отговор, а, но това е положението. Да, благодаря, казва председателя за вашата откритост. Имаме един списък, който е дълъг. А, Искам да ви помоля да бъдете кратки. Господин Дебоклер от Белгаком трябва да чуем също така господин Уейн Брайт, директора на Европол. Така че, моля, ограничайте се в рамките на две минути. Господин Пилкер има думата. Благодаря, господин председател. Ще започна с една забележка. Трябва да ни е ясно, че Европейския съюз не може да се справи сам с борбата срещу тероризма, така че сътрудничеството ни е необходимо. В този смисъл е изключително смислено да имаме споразумение с голям партньор като САЩ за обмен на данни, именно за целите на борбата срещу тероризма. Втора забележка Европейският съюз забеляза, че не сме в състояние дори да а, гарантираме помещения, в които сме сигурни, че не се подслушва. А, що се отнася до почерпването на данни, които а, граничат с економически шпионаж, а, то въжи същото. Така че искам да попитам дали комисията смята да изгради собствена служба за защита от шпионаж, за да гарантира сигурността на Европа а, и а, защитата на Европа срещу економически шпионаж. Знам, че Генералният секретариат на съвета е определил щатно място за един човек, който да работи в тази посока. Това е абсолютно недостатъчно. Смята ли комисията да изгради подходящ защитен механизъм? сега, има данни, че са а, били достъпни данни от а, масивите на SWIFT. А, не сме сигурни обаче дали тези данни са изтекли преди или след юли 2010 година а, и дали са били използвани от други служби. А, като цяло приветствам вашата позиция, госпожо комисар, че за сега работим само с предположения, нямаме гаранция за нашата, нашите съмнения. Така че е важно първо да постигнем яснота за себе си относно фактите, след което да мислим за последици. Не бива да подхождаме по обратния ред. Първо да вземем мерки и след това да установяваме какви са фактите. Така че трябва да постигнем яснота преди да водим дискусии за последиците. Госпожа Латфорд. Mind the timing. Uh, yes, right. Госпожа Латфорд. Госпожа комисар. Благодаря за вашите обяснения. Нека си изясна нещо. Отговорът на господин Колинг от финансовото министерство на САЩ казва, че в САЩ използват ТФТП, за да получат от SWIFT данни, които не могат да получат от другаде. Тоест, те не разглеждат договора ТФТП като изключително инструмент за получаване на данни. Те го разглеждат като нещо допълнително. Това, според вас, представлява ли нарушаване на споразумението от ТФТП? Смятате ли, че това споразумение е единствената, единственият законен инструмент за достъп до данни от SWIFT? И мислите ли, че нещо друго би било нарушаване на споразумението? Защото съгласно първи член на споразумението, данните, които са предоставени на финансовото министерство на САЩ и след, след това биват предадени на власти, които са ангажирани в борбата с тероризма. А това част ли е от споразумението или не? Не съм много сигурена какво има предвид, когато става дума за органи за сигурност и ангажирани в борбата срещу тероризма. Защото законът в САЩ не се отнася до разузнавателните органи. Ако тези данни се получават от Министерството на финансите, окей. Ако се получават по друг начин че сте ФТП, това не е приемливо. Това ли е разделението? ако, ако се получават данните от Министерство на финансите, това отговаря ли на изискването на договора? Аз просто не съм наясно. Се на Медо. Благодаря, господин председател. Иска да обърна внимание на госпожа Малстръм на следното – Отговора на господин Коен не ви харесва. Не знам обаче какви обяснения точно очаквате от САЩ. Самата аз искам да ви попитам какви обяснения биха, ли ви, биха ви удовлетворили, които са свързани с изпълнението на споразумението. То беше спорно от самото начало и а, знаем, че САЩ да не подслушват само граждани на Европейския съюз а, от а, цял свят. Въпросът е какви механизми има Европа, за да предотврати навлизането на новите технологии в а, личната сфера на гражданите. Мислили ли сте за някаква форма на диалог, на разговори с а, SWIFT, защото SWIFT също е задължена да предоставя данни на правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Така че SWIFT предоставя данни както на американците, така и на Европейския съюз. И трябва да си изясним в какво положение се намираме ние Смятам, че гражданите по цял свят са доста беззащитни и нямат механизми, които да защитят личните си данни. И за това, това е моят въпрос. Какви механизми а, съществуват в Европа за защита на данните? Европол е орган, който защитава данните, но до сега не е действал достатъчно настоятелно, ни е убедил в ефективността си. Имаме нужда от независим контролиращ орган, но знаем, че Европейски съюз не разполага с такива инстанции. Имаме директиви, свързани с финансирането на борбата срещу тероризма. Изобщо не говорим за тях. Ние говорим само с взаимоотношения, за взаимоотношенията си с САЩ. А, финансирането на тероризма е свързано с много други обстоятелства. Ирке, ми дискурсо е ста... Е- Господин Темер. Първо, Искам да кажа, че съм абсолютно съгласен с господин Фос и с господин Бюргър. Въпросът, който обсъждаме, е изключително сложен. И тъй като говорим за сигурност, смятам, че официалният диалог от 13 януари 2013 година е една чудесна възможност и комисията трябва да я използва. Съгласен съм с казаното от комисар Малстръм във връзка с следващите стъпки, които предстои да се предприемат. В самото споразумение се съдържат възможности, които все още не сме възползв... използвали. Например, има четири закона в САЩ, които предвиждат възможности. Ще се спра само на една възможност. закон от 1978 година, закон е свързан с административните процедури и най-вече закон е свързан с злоупотреби в областта на информатиката. Разбира се, че независимостта на американските съдилища е изключително важна това е което иска да кажа. Госпожа Ципер. Още веднъж искам да обърна внимание на всички нерешени въпроси и проблеми, свързани с споразумението. Те се появиха още много преди настоящия скандал. И въпросите, свързани с този, тези проблеми, все още не намериха отговор. Господин Фос спомена, че съществува документ, според който а, Агенцията за сигурност има достъп а, до SWIFT и ако тя има потенциалната възможност, рано или късно това ще се случи. Но никой не проверява кога случват а, тези а, а, прехвърляния на данни и никой не контролира самите данни. Аз оставам с впечатлението, че редица служби по сигурност, не само в САЩ, действат в а, а, сива зона, в която никой няма представа какво точно се случва. Някои колеги споменаха, че имаме нужда от доказателства преди да прекратим действието на споразумението. Смятам, че това е смешно. Ако има данни за нарушение, трябва споразумението да бъде прекратено. А времето за проверка дава възможност именно за по-нататъчни злоупотреби с данни. Господин Алваро съвсем правилно каза, че отдавна имаме данни за злоупотреби, свързани с споразумението и не знам дали нямаме нужда от собствена програма, свързана с опазването на данните. Благодаря, господин Мулдър. Благодаря, господин председател. Смятам, че комисията е възприела правилния подход – Зададени са въпроси, на които не получаваме задоволителни отговори. И затова искам да се върна към нещо, което колегите вече споменаха. В момента ние предоставяме данни на САЩ, които те използват както намерят за добре. Не можем, според мен, да контролираме тяхното използване. Освен, ако не постановим някакъв механизъм, и е, да не даваме данните безразборно на Съединените щати, както правим сега. Бих искал да попитам комисията. Какво възнамерява да направят те в бъдеще в е, краткосрочен план? Има ли вече, започнала ли е работата по подготовка на подобен механизъм, в който ние да обработваме данните и когато САЩ ни поискат конкретна информация, да им я предоставяме? Благодаря. Господин Боргецио. Благодаря, господин председател. А, винаги а, е трудно, когато трябва да говориш последен. Има още двама, казва председателя. Добре, пред предпоследен. Въпросът ми е много кратък и конкретен. Дълбоко Ув... Уважавам вас, госпожо комисар. Но като говорител а, а, на комисията, понякога ми звучите като Алиса в страната на чудесата. Европейският съюз трябва да упражнява контрол върху определени е, дейности. В случая контролът е в ръцете на американците и те от тях единствено. Въпросът ми е какво на практика трябва да се направи. Нека не забравяме, че става дума за информация, която има и економическо и промишлено значение за европейските граждани. И тази информация може да бъде използвана в ощърп на европейските граждани интереси. Трябва да имаме средства за контрол и надзор. Какво се прави в това отношение? Дали нямаме възможност да го направим или не искаме да го направим? Благодаря. Смятам, че прозрачността е от основно значение и трябва да внесем светлина в този скандал, който придоби световен размер. Слушахме всички а, обвинения и искам да отбележа едно. Изглежда като че ли а, Националната агенция за сигурност е събирала лични данни на европейски граждани, банкови, финансови данни. Това очевидно е факт. Това се е случило с защитата под закривата на споразумението с Европейския съюз. Това е начинът по който Националната агенция се е здобила с тези данни. Има обаче и една втора възможност, за която имаше информация в медиите, а именно, че САЩ са прекрачили границата на легалността и се извличали данни по незаконен път. В тази връзка искам да попитам, дали комисията може да обясни ясно и просто на европейските граждани какво в действителност се е случило? Европейският гражданин трябва да е наясно какво се случва с личните му данни. и трябва да знае какво е направено от страна на САЩ с тези данни. От моя гледна точка смятам, че това е нарушение и а, нарушение на закона. Ясно как трябва да подхождаме в подобни случаи. Когато се случи нещо подобно, не можем да кажем, че са пострадали малко на брой граждани на Европа и финансова информация е попаднала в ръцете на трети страни, трябва да имаме начин да процедираме по съдебен ред. Защото смятам, че тук става въпрос за нарушаване на правото. Господин Бронс. Давам думата отново на комисаря, госпожа комисаря Балстром. Right. Thank you. Um... <clears throat> А, преди това още въпроси. А, смятате ли, че а, данните, за които става дума, не се отнасят само до тези, които са заподозрени в, в участие в организирана престъпност или а, тероризъм? А, знаеме, че а, в отношението в миналото на САЩ, примерно, които а, не смятаха а, ИРА в, в, в Ирландия за терористи, нито някои южноамерикански организации, нито исламистските бойци в Сирия. Кук... А, а, а, говори се, че а, а, твърди се, че прицел на тази дейност са разследващи журналисти и политически активисти, доколко а, сме сигурни, че действието на споразумението се отнася до тероризма. По времето на сключването на споразумението SWIFT, Европейският парламент формулира мерки за осигуряване на действието, безпроблемното действие на споразумението. Но струва ми се, че споразумението се нарушава като цяло от страна на САЩ и още нещо. Как е възможно за Съединените щати да преодолеят контролните механизми по отношение на достъпа до данните? Ако тези контролни механизми имат за цел да предотвратят подобен достъп от страна на САЩ, значи те просто не работят или пък не се прилагат както трябва. Сега вече давам думата на госпожа комисара Валстром. Извинявам се на господин Албрех, че не отговорих на въпроса му, защото той малко се отклонява от а, е, обхвата. Знаете, че има две работни групи. Едната е между, Европей... между Штатите и съвета, където комисията не се намесва. Имаме много, информа, много малко информация за това какво става там. И, и в втората работна група е свързана с Генерална дирекция правосъдие и Генерална дирекция вътрешни работи. За сега е много рано да се каже какво действие ще проистече. за сега, в момента, нямаме достатъчно яснота. Аз всъщност тук мога да се произнеса само до известна степен по въпросите свързани с SWIFT. Комисията няма намерение да предложи да се създаде а, някакъв център за а, разузнавателна дейност. Може да се обсъди дали да се направи това. Ние разглеждаме въпроса в съобщението, по което работим. Има много последици, защото SWIFT е само един начин за прехвърляне на пари. Нещата трябва да се обсъждат в по-широк план. Когато говорим за различните оценки, тук, по, преди да се появят първите членове, нямаме никаква индикация, че има някакво нарушение на споразумението. Всички тези обвинения, за които четох в медиите, трябва да бъдат пояснени. Именно за това зададохме въпросите. Въпрос на господин Бронс за приложното поле. Това е дефинирано в член теории, какво представлява тероризма. Има някои неща, които излизат извън обхвата на планирането на терористични действия, така че ние можем да видим как се задават дефинициите е, Въпросът за данните, извлечени от SWIFT, е много важен. Финансирането на тероризма идва по-късно, според споразумението, естествено, трябва да се гледат нещата по-отделно, но ако а, Националната агенция по, за сигурност има пряк достъп, тогава нещата е различни. Трябва да сме съвсем наясно а, за какво говори. Някои от нещата са регламентирани от споразумението, други не са. Отбелязахме въпросите, които зададохте, които до много голяма степен съвпадат с въпросите, които ние задаваме. И също така, може би трябва да поясним някои технически въпроси. Има и въпроси от политическо естество, свързани с обвиненията. Може би ще спра тук отново. А, повтарям готовността си да дойда и да обсъждам с вас. Да, благодаря. Както казахме, директора на Европол, господин Роб Уейнрайт ще бъде и госпожа тук и госпожа Бланш Петре. Но първо да чуем няколко думи от господин Дебоклер от а, ам, звеното за защита на данните. Господин Дебоклер, имате думата ам, да ни кажете няколко думи. Искам да ви помоля обаче да се съсредоточите върху темите свързани с SWIFT и достъпа до SWIFT от нас. Има информация, която доведе до нашето заседание днес. Благодаря, господин председател. Във връзка с SWIFT мога да бъда кратък. На 25 юни 2006 година стана ясно, че SWIFT е предмет на обхватно разследване от страна на разузнавателните служби на САЩ във връзка с международни финансов поток. И на 8 декември 2008 година се стигна до споразумение между белгийските служби за защита на данни и SWIFT. SWIFT предприе редица мерки за защита на данните на нашите клиенти и за сигурността на мрежата, но и за сигурността на гражданите като цяло. След 2008 година и три заседание ние като е, служба отговаряща за защита на данните проверяваме как се спазват тези оговорени е, мерки за сигурност. Това са ангажименти, които СВИФТ пое по собствена инициатива. След тези а, дати не сме установявали нарушения, свързани с а, обработката на данни на граждани. Има и един втори кръговрат на данните в рамките на споразумението TFTP. Той е свързан с работата на съвместната аудитираща група Европейски съюз, САЩ и тази група от експерти не е установила нарушения, свързани с защитата на данните. Както комисарът вече спомена, са осъществявани и а, проверки от страна на Европол. А, там а, са установени някои нарушения, свързани с прилагането на споразумението и по-точно нарушения, свързани с преводите на суми в брой. Европейските институции са уведомени за това обстоятелство. В момента мога да кажа, че нямаме основания да се съмняваме, че има нарушение на защитата на данните. Да, благодаря. Ние знаем, че обвиненията за достъпа до системата на Belga.com са свързани с, с проблема SWIFT, Националната агенция за сигурност. Ние ще се върнем по този въпрос на заседанието ни за 3 октомври и предлага без да се бавим, както беше предвидено, за 10 часа днес да поканим Роб Уейнрайт давам думата на директора на Европол, Роб Уейнрайт, да сподели някои становища по въпроса. След това ще изслушаме а, нашия гост, госпожа Бланш Петре от главния съвет на SWIFT. След това ще имаме отново въпроси и отговори. Господин Уейнрайт, а, а, аз ви търсих, да, тук сте, разбира се, добре дошли сред нас, имате думата да споделите вашите становища. Искате ли тук, може би, да дойдете на трибуната, както а, е било и в други случаи? Добре, ако искате да дойдете тук, за да може всеки да ви чува и вижда по-добре. Имате думата. Благодаря, господин председател и добро утро, уважаеми депутати и колеги, които сте се събрали тук. Ще е, се радвам да ви кажа няколко думи от името на Европол във връзка с обвиненията за непозволен, нерегламентиран достъп до SWIFT. Нищо не мога да добавя повече към казаното от комисара Манстрам относно това как работи Европейския съюз по тези въпроси Европол предоставя максимална помощ и както каза госпожа Малстром, Европол работи по технически всичките аспекти на споразумението, които влизат в рамките на нашите отговорности. Естествено, Европол с удоволствие ще подкрепи изследването. Естествено, трябва да се подчертае, че има някои а, национални ограничения. Естествено, Европол не е разузнавателна а, агенция. Ние работим, естествено, а, в сферата, работим в, с граничната полиция, с, с а, във връзка с борбата с а, сериозния тероризъм. Ние естествено имаме опит, макар и ограничен в работата си с службите на сигурност на Европа, в борбата срещу тероризма, терористичните нападения, например, в Мадрид и по-специално насърчаваме по-голямо сътрудничество между Европол и службите за сигурност. Тоест имаме известен опит от гледна точка на бораването с информация. Всички лични данни са регламентирани от същите данни, същи, същ, същите, същата правна рамка. А тази рамка регламентира законността на събраната информация от компетентните органи на държавите членки е, Европол не може, е, на Европол е забранено да събира и да съхранява данни по начин, който не съответства на националното законодателство на държавите членки. Цялата информация, съдържаща лични данни се предава по сигурни пътища в държ... от държавите, с които имаме споразумение за сътрудничество. Все пак е възможно някои от данните, които се получават по този начин, да проистичат от разузнавателни служби на държавите членки с законен достъп да, но тези данни могат да бъдат споделени с, с е, Европол по сигурен начин, е, като по този начин Европол не може да установи източника, истинския източник на информация. Много а, е, от е, нашата работа, е свързана с работата на полицията. Имаме подобно сътрудничество с властите на Съединените щати, имаме работно сътрудничество с редица правозащитни органи в, в щатите в последните 12 месеца. Това сътрудничество доведе до 50 акции във връзка с тежки международни, тежката международна престъпност. В борбата срещу тероризма Европол работи в тясно сътрудничество с Европейския съюз. Ние нямаме контакти изобщо с ЦРУ или с Националната агенция за сигурност. Обмяната на информация с щатските власти е в рамките на защитата на данните, същите принципи за законност, пропорционалност се прилагат същите правила, както в работата ни с държавите членки. Поне на теория обаче е възможно някоя част от информацията да идва от а, разузнавателната общност. В този случай обаче това не е много вероятно поради рестриктивното тълкуване на а, споделянето на поверителна информация освен а, информацията, която се обменя в рамките на споразумението ТФТП. Штатите имат свое тълкование и те не споделят класифицирана информация с Европол, освен в контекста на споразумението ТФТП. Това означава, че нашите имате знания за Националната агенция за сигурност в щатите е доста ограничено. В рамките на по-широкия дебат, дебат и разследването на данните на нас, ние нямаме данни, нямаме възможност да получаваме е, информация от агенцията. Сега по споразумението ТФТП. Нямам информация извън онова, което сподели комисар а, Малстрем. Естествено, наше задължение е да я информираме за всякакви данни, които противоречат на онова, което тя сподели. Нашата собствена работа по техническото приложение на споразумението ТФТП води до същите заключения, които сподели комисаря Малстром. Всичко това е стрикно регламентирано. Ние работим максимално интензивно и се имаме всички основания да смятаме, че се справим с задачата. Естествено, комисията ще докладва за стойността на споразумението. Трябва да си спомним обаче, че споразумението се ползва от всички разпоредби, свързани с защитата на личните данни и а, съвместния а, надзорен орган. От гледна точка на, споразум... на изпълнението на споразумението Европол винаги а, е работило с е, департамента, с Министерството на финансите на щатите. Ние не работим с ЦРУ. А, поне а, хората, с които работим в финансовото министерство, не са се обозначили като работещи за ЦРУ. Всички тези служители а, твърдят, че данните, които се получават по линията на споразумението ТФП са уникални и не се придобиват по друг начин. Ние нямаме данни, че нас има а, пряк достъп до данни от SWIFT. Същевременно обаче а, едва ли е, Европол може да има такава информация. На този етап нямаме данни, които или да потвърдят, или да отхвърлят данните, появили се в пресата. И нашето сътрудничество, включително по споразумението ТФТП, е, е а, свързано с борбата срещу тероризма. Нямаме сътрудничество с нас, работим обаче с някои м- служби за сигурността на някои държави членки. Ние имаме много силна законодателна база за защита на личните данни. Някои от данните обаче може би проистичат от разузнавателната общност, но винаги се защищава а, източника тогава, когато той премине през каналите на Европол. Има също така данни. Ние ще подкрепяме естествено важната задача на комисията в нейното сътрудничество с органите на Съединените щати и казвайки това, с удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Председателя, аз мисля, че е добре сега да чуем госпожа Петре и след това ще има въпроси и отговори. Благодаря, че давате възможност на SWIFT да говори днес в присъствието на представител на комисията. Ние гледаме много сериозно на нашите задължения за защита на данните и признаваме с благодарност работата, която вашата комисия извършва в тази област. И ние също имаме комисия за сигурност и защита на данните. Изподеляме загрежеността на Европейският парламент, подкрепяме вашата работа и с радост ще сътрудничим с вас. Да ви представя накратко какво представлява SWIFT и как работи. И като се има целта на настащото изслужване, ще се спра специално на сигурността, сигурността по SWIFT и сигурността на TFTP. Какво е SWIFT? За онези, които не знаят, SWIFT е средно голяма частна европейска фирма, чието седалище е в Белгия. През 1973 година е, е основана с цел да замени телексът при обмен на финансови съобщения между финансовите институции. Сега след 40 години сигурността е наша главна грижа. А, също така и поверителността и защитата на данните на нашите клиенти е наш главен приоритет. Какви услуги предоставяме? Ние не сме банка, не сме клирингова камера, ние предоставяме система за разменяне на съобщения между финансовите институции и корпорациите. Имаме 10 000 клиенти, които са свързани с нашата система. Ние не правим парични преводи, нямаме сметки, нито имаме достъп до данните частни лица не използват нашата система. Тя се използва само от финансовите институции. Работим в над 200 страни на света. Освен предоставянето на услуги, ние работим за стандартизацията на финансовите услуги. Издаваме шаблони за това как, каква форма трябва да се разменят съобщенията така наречените формати SWIFT, които могат да бъдат използвани не само в системата на SWIFT, но тези, този формат може да бъде използван и за всеки друг обмен на съобщения. Тоест това представлява накратко SWIFT. Нека сега ви опиша сигурността в нашата система, пак накратко. Нашите услуги се отличават с най-високи стандарти на сигурност и защита на данните. Това е ключов въпрос за нашата работа. Нашата комисия се грижи за поверителността и целостта на данните на нашите клиенти. Абсолютно нула търпимост имаме към а, неправомерния достъп до данните. Сигурността е централен въпрос за нас особено важна е не само за нас, за нашите клиенти. Клиентите имат доверие в SWIFT. А те имат доверие за нас, защото ни им предоставяме сигурни услуги. Продължаваме да инвестираме и реинвестираме, а, за да може да се гарантира това, че изпълняваме тези задачи адекватно. Разбира се, това става в условията на една променещи, променещи се условия на сигурност. Не сме, следователно, самодоволни. Нито се самоуспокояваме. Нека ви кажа за някои от страни на нашата система за сигурност. Имаме логист, логист, логични и физически средства за контрол. <laughs> Първо, това е кодирането на, дан, на нашите съобщения. Всички наши съобщения са кодирани, имаме многобройни нива на кодиране и е, използваме е, най-съвременна технология за е, кодиране на съобщенията. Значи всички данни се кодират от момента, когато влизат в системата до момента, когато я напускат. И съобщенията, които разменяме, също са кодирани. Значи в цялата наша архитектура а, са а, вградени а, браунмайери а, стени срещу проникване а, на външни, на външни а, погледи в нашата система, така наречените firewalls. нямаме а, при, в нас осигурен достъп до интернет. Нашата система е самостоятелна, тя не използва интернет. Имаме многобройни системи за установяване на проникване в системата. Имаме подобна система, която защитава целостта на нашите мрежи. Разполагаме и с инструменти, които анализират поведението на мрежата, така че ако стане нещо необичайно, то веднага бива установено. Имаме система за управление на кризите, нещо, което редовно правим, редовно правиме моделиране на заплахи и е, тяхното предотвратяване. Имаме и програма за изпитване на възможността за проникване в системата. Правим това редовно, за да можем да предприемем своевременни мерки. Ако открием нещо, което трябва да бъде предотвратено. Също така имаме указания за унищожаване на данните, които вече не трябва да бъдат съхратявани. Тоест, имаме насоки, ръководни насоки, не само за съхраняването на данните, но и за тяхното унищожаване, така че те да не могат да бъдат възстановени. проверяваме всичко, което се отнася до тези, с които работим. Имаме контрол на физическия достъп до системата, т.е. контролираме не само физически достъпа до нашите оперативни центрове, но дори вътре в тях има много строга система за контрол на достъпа до компютрите. Използваме биометрични данни за идентифициране и имаме също така и последващи одити, за да видим дали някой е успял да проникне в нашата система или не. Редовно следим потока на данните в нашата, движението на данните в нашата система. Знаете, че киберзаплахите стават все по-съвършени, еволюират и затова ние продължаваме внимателно да следим всичко става в областта на киберсигурността оценяваме рисковете и продължаваме да инвестираме в нови средства за защита. И накрая трябва да кажа, че правим редовни киберупражнения, за да сме а, достатъчно добре подготвени в случай на нужда. Както казах, сигурността има ключово значение за нашата работа и тя също така е обект на външен анализ, външен преглед. Този преглед, този анализ се прави от нашите над, а, надзори, надзорни органи. Това са централните банки на Г10 за да може да сме сигурни, че нашите процедурите, по които работим, техниката и системата за контрол са достатъчно ефикасни. Белгийската национална банка е главен надзорен орган, тъй като Нашата фирма е в Белгия, но същото се отнася и до Централната банка на САЩ, ФЕД, Федералния резерв и до други централни банки на Г10. Ние наред с това се подлагаме на независими външни анализи от международни одитни а, организации, които подготвят редовно доклади за на, стандартите на нашата работа. Мога да споменах е, мерките за сигурност, които използваме. Разбира се, този списък не е изчерпателен редовно преразглеждаме всички мерки за сигурност, добавяме нови контролни механизми, за да сме сигурни, че имаме на разположение всичко, което е необходимо. Запознати сме с неоснователни твърдения в пресата, публикувани неодавна, но отнасяме към тях много сериозно. И искам да ви уверя, че няма никакви доказателства за незаконен външен достъп до нашите данни. Ако това беше така, щяхме да бъдем много разтревожени. Продължаваме да следим всички възможни киберзаплахи и винаги, когато смятаме, че има някаква заплаха за сигурността, много активно и внимателно разследване, за да може да сведем риска до минимум. Това е накратко, като може да се каже, до сигурността на системата SWIFT. А сега бих искала да кажа няколко думи за договора за проследяване на финансовите, финансирането на тероризма, ТФТП. Като частна фирма, разбира се, ние също получаваме законни исквания от правителства. От 1992 година насам ние имаме политика за отговаряне, за отзова, която се от, регулира това как се отзоваваме, отзоваваме на тези искания, като продължаваме да запазваме интересите на нашите клиенти. Всичко това е публикувано на нашия вебсайт. Така че докато предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим най-висока степен на поверителност и защита на данните, ние трябва а, да а, а, отговаряме положително на законните искания на а, властите. Когато сме задължени да предоставим данните на властите, правиме го като а, съблюдаваме всички споразумения, които имат отношение към тези искания и се стремим да осигурим защитата на данните на нашите клиенти. Тоест, придържаме се към основните принципи за защита на данните. И не на последно място, уведомяваме нашите клиенти, когато а, сме принудени да предоставим данни на държавните органи. А, Например, такива данни предоставахме на белгийската полиция през 2008 година. Когато някой има нужда от информация, финансова информация, се обръща към SWIFT, но подобна информация често може да се получи от други финансови институции. Много пъти може да се стигне до съобщенията, които се разменят по SWIFT, било вътре, било извън системата, когато това е законно поискано. Сега за ТФТП. Това е споразумение, което съдържа определени контролни и предпазни механизми. Ние имаме обаче и представител, който присъства на място, за да установи законността на всички търсения и да се гарантира, че няма, така да се каже, заден вход, през който може да се проникне в нашата система. Няма никакви основания по-настоящем да смятаме, че а, към систем, в системата ТФТП а, е било прониквано а, по незаконен начин. За да гарантираме, че такъв достъп няма да има и в бъдеще, ние Знаем, че от ключово значение за нашата работа е защитата на данните, както за SWIFT, така и за TFTP. Продължаваме да се придържаме към законите, но работим в една конкурентна среда и затова за нас е много важно да не бъдем поставени между чука и наковалната, когато става дума за поверителност и за искане на достъп до данни. Ще продължим да работим с вас, Европейският парламент, по важния въпрос за защитата на данните. Благодаря. Благодаря, господин Уайнрайт. Благодаря, госпожо Петре. Ще продължим както и преди. Първо ще чуем докладчиците, след това докладчиците в сянка и след това онези депутати, които също искат да вземат думата. Настоявам още един път да се ограничите в рамките на две минути, защото трябва да приключим с въпросите и отговорите в рамките на един час. Сега господин Брайанс, доклад. Благодаря, господин председател. И съвсем накратко а, а, искам да кажа, че докладчиците в Сянка и някои от депутатите а, говорят за обвиненията за инфилтрирането на системата Белгаком. Това е темата, която ще се обсъжда на 3 октомври. Поканили сме представители на Обединеното кралство и на Белгаком. Това ще бъде темата на дебата на 3 октомври. Сега, на второ по изложението на Роб Уейнрайт ако правилно съм разбрал това, което той каза, Европол има конкретна роля според споразумението от 2010 година. Ако правилно съм разчел вашето изложение, господин Уейнрайт, вие казвахте, че не сте знаели какво знаят нас и ЦРУ, какво правят нас и ЦРУ. Тоест, какво, също така, като не знаете какво правят те, а, и, е, и е, какви са обвиненията. Аз искам да ви потикна да знаете повече. Не знам до каква степен мога да направя това с виш полицейски служител в Великобритания. Аз всъщност мога да говоря по въпроса за независимия надзор по член 12. Какво е, какъв е надзора на изпълнението на споразумението? Много хора в тази зала са посветили много време на споразумението SWIFT. Ние зачитаме вашето становище. Знаем конкретната ви роля. Сега тази а, роля се поставя под въпрос. Вие нямате, вие не знаете. А, какви са е, обвиненията. Сега по въпроса, свързани с SWIFT, искам да да ви кажа, че, например, според Вашингтон Пост, щатите могат да четат данните по трафика още от 2006 година. Можете ли да кажете нещо по кодирането, споменаването на тези защитни стени, firewalls? Можете ли да бъдете малко по-конкретен? Благодаря. Благодаря. Позволете ми да бъда кратък, защото Клод Морес вече зададе повечето въпроси. Благодаря господин Уейнрайт и госпожо Петре за това, че сте тук. Може би един допълнителен кратък въпрос във връзка с това, което каза Клод за Европол. Вие по-добре знаете от нас че задачата на Европол е, е правоприлагането, а не тайните служби във връзка с приложението, обаче на споразумението ТФТП. Можете ли да се съгласите с мен, че верифицирането на молбата на щатите дали не може да се е, е, даде на Евроюз и това да бъде по-добре, отколкото на Европол. А, аз не съм изненадана изненадан а, за това, че вие не знаете, че данните, които ви се подават, идват от Националната агенция по сигурността или от ЦРО. И още нещо във връзка с SWIFT. Благодаря ви, госпожо Петри, за информацията представена от вас. Аз мисля, че нашата задача като законодатели е е да гарантираме правната сигурност относно това, което може и което не може да бъде направено. И може би ще се съгласите, че отговора на въпроса на господин Морес е, че може би вие не знаете, че има системи, които да подслушват информацията, която минава в трансатлантическите подводни кабели. Но вие е, може би не знаете е, какво става. Може би последния въпрос и към двамата изказали се. Можете ли да си представите, да си представите че ако а, обвиненията не бъдат снети, изцяло, дали може да се суспендира или да се прекрати споразумението. Господин Фос има думата. Благодаря. Имам четири въпроса. Първо, тъй като нямате данни а, дали а, Националната агенция за сигурност а, има достъп до финансови данни. Искам да попитам дали има специални изследвания, свързани с съобщенията в пресата. И ще се присъединя към въпроса на колегата Алваро, дали изобщо имате възможност да установите такъв неправомерен достъп до вашата мрежа, ако той бъде осъществен на някое място. Европол и SWIFT сътрудничат ли си с Националната агенция за сигурност в някаква форма? И има ли сътрудничество с други американски служби? И последен въпрос към Европол. Какви биха били последиците а, ако се откажем от споразумението TFTP а, и какви последици би имало това за борбата срещу престъпността и тероризма. Благодаря. Сега госпожа Линфелд. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Всъщност е иронично, че провеждаме това а, проучване. А, в момента Кит Бейкър казва, че всичките средства са налични в рамките на Европол, за да се провеждат големи, а, големи проучвания. Вие сте а, в а, Холандия, а, там където е и сървъра на SWIFT и а, господин Уейн Рай а, госпожа Петра казва, че ам, тези данни се проследяват от институции като ЕЦБ. Искам да запитам какво се прави, за да установи SWIFT, че е имало или че би могло да има нерегламентиран достъп до данните. А, аз чета вестниците и научавам, че се, правителството на Съединените щати е, а, е, до, е, има достъп до системите за а, е, криптиране. Аз не, не бях много убедена от вашите доводи. Искам да получа отговор от господин Уейн Райт относно сигурността на системата. Вие и вашето звено по киберпрестъпност ще разследвате ли сигурността? Искам да изразя а, а, очутването си и а, негодованието си срещу а, отказа на а, властите да се появят тук. Ако ние не можем да гарантираме сигурността на нашите системи, ако щатите не могат да осигурят това, ние, ако не можем да разчитаме на сигурността на на нашите системи, какво можем да направим? Имам един въпрос към SWIFT. SWIFT казва, че ние трябва да се съобразяваме с а, призовки, например. Да, но вие трябва да спазвате и европейското законодателство. Как действате а, по въпроса за призовките? Господин Вайн, а, Лайн а, Райт, благодаря ви за готовността да бъдете тук и да бъдете така открити относно това, което правите. Искам а, да продължа казаното от Софи Интвелти искам да попитам, имало ли е някакви заявки, господин Уейнрайт, от страна на полицейските власти на държави членки, да се разследват случаи на киберпрестъпност и тези възможни нарушения. Това са нарушения не само на сигурността, а това е и престъпност. Киберпрестъпността е нещо, което ние много многократно сме обсъждали в Европейския парламент и е, е ясно, че ако има нарушаване на системата на сигурността или на информационните системи в Европа, това е киберпрестъпност и а, властите в съответните държави членки, както и вие и Центъра по киберпрестъпност, трябва да разследват тези престъпления, така че ако а, казваме, че ще задаваме въпроси на онези, които нарушават тези закони, мисля, че това не е удовлетворително. По въпроса за законността на тези а, искания, а, въпросът ми е към госпожа Петре. Когато казвате, че не знаете за нерегламентиран достъп, нерегламентиран а, означава, че вие не сте го регламентирали. А как оценявате тази това разрешение, ако има а, заявка от нас по програмата Бурон без основание в европейското законодателство. А, ще го разрешите ли? А, може би на вас не ви е разрешено да говорите по този въпрос, но оставам с впечатлението, че или трябва да решим този проблем, или ще трябва да поясним с разследващите органи как компаниите разрешават, авторизират заявки. Полицейските власти би трябвало да спрат това, защото това е нарушение на нашите правила за киберпрестъпността. Естествено, това може да доведе до дипломатически конфликти, но политиците трябва да бъдат помолени да решат тези въпроси. Госпожа Ернст. Господин Уейнрайт. От вашето изказване става ясно, че Европол е нещо като черна кутия и това трябва да бъде променено. Надявам се с подходящ регламент. А, искам да ви попитам как установявате, че данни произхождат а, от а, агенциите за сигурност? Как установявате, че тези данни са минали от там? И как можете да гарантирате сигурността на компютърните системи? Вторият ми въпрос Твърдите, че няма нарушаване на споразумението, не се трудничите с Националната агенция за сигурност. Имате ли практически доказателства за това? Вие твърдите, че а, няма проблеми, но как а, гарантирате това обстоятелство? И въпрос към госпожа Петре, споменахте най-строгите стандарти за стандартите и вас искам да ви попитам как осигурявате това. Споменахте, че не, имате нулева толерантност към нарушения. Откъде знаете обаче? Как, сте, как можете да сте сигурни, че тайните служби не черпят данни от вас на практика? И какви механизми за защита имате. Може въпросите ми да звучат малко наивно, но това искам да попитам. Е, сега, е, след като приключихме с първият кръг от въпросите, ще чуем отговори и след това ще дадем възможност за по-нататъчни въпроси. Тоест, моля ви, отговорете на първите е, зададени въпроси. Господин Уенрайт. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите, много от които се отнасяха до Европол и Националната служба за сигурност на САЩ. Ние нямаме никакво пряко сътрудничество с тази американска служба, нито пък е, имаме права да разследваме нарушенията на международното право от страна на тази агенция. Господин Албрех, нямаме подобен мандат да разследваме нарушения, които Националната агенция за сигурност на САЩ е извършила или не. Сега, за да отговоря на конкретния въпрос, дали имаме искания от властите в страните членки? Не не сме получавали искане от никоя страна членка, а, за да а, разследваме а, това, за което стана дума. Значи това трябва да подчертая. Мандатът на Европол не включва подобни възможности а, да разследваме, примерно, а, шпионаж а, а, от страна на държавните органи на страни членки. Не можем да разследваме, примерно, подобни нарушения от страна на а, Китай, примерно в нашите системи за сигурност. Никога не сме имали подобни искания. Не сме искали, имали подобни искания и едва ли ще получим подобни искания, тъй като това противоречи на нашите мандат. Сега, ние просто не познаваме дейността на Националната агенция за сигурност на САЩ, не знаем тя какво прави. И онези, които работят с договора на ТФТП, трябва да кажат подобни твърдения, дали са верни или неверни. Просто не, че сме <clears throat> невежи, а просто работим в друга област, в друга част на света. Нямаме правомощие да разследваме подобни нарушения. Господин Моралес попита и за ролята на Европол – в споразумението. Господин Алваро също попита дали Евроюст не трябва да извърша проверките по четвърти член. Става дума за решение, взето от законодателите, тази задача да бъде възложена на Европола, не на Евроюст. И ние при трудни обстоятелства работим и се опитваме да изпълним това, което ни е възложено от законодателя. Както казах и по-рано, ще напомня а, а, това, което а, съвместният надзорен съвет установи неодавна. Сега споразумението в бъдеще може да бъде променено, а, но в момента нашата дейност и нашата задача е техническа по своята природа. И ние се опитваме да изпълним тази задача колкото може по-добре. Господин Вос попита за това как действа договорът ЕФТП. Нека изчакаме доклада на комисията за това какво се прави, за това какво се какви са връзките за разследване, които са предоставени от американска страна, за да се анализира работата на ТФТП. В всеки случай това не е обект на тази дискусия. И още нещо. Конкретният въпрос на госпожа Ернс по отношение на сигурността, компютърната информационна сигурност. Тъй като ние работиме по европейската киберсигурност, приемаме тази задача много сериозно. Това се дължи на факта, че ние съхраняваме голям обем от лични данни. Ние имаме много високо ниво на сигурност. До сега не не е била компрометирана по някакъв начин системата за сигурност на, нашата, на информацията, с която разполагаме. Това е, което мога да кажа по първите, първите кръг от въпроси. Госпожа Петре. Сега на първия въпрос за трафикът SWIFT. В SWIFT изключи се микрофона, изглежда на госпожа Петре. Може би банките, които изпращат съобщения чрез SWIFT или по друг начин, могат да ги кодират, да ги шифроват по форматът на SWIFT. И може би Националната служба за сигурност на САЩ е могла да прочете това, което е било отпечатано от тези съобщения. Второ, как знаем, че в нашата система не е било прониквано, че тя не е компрометирана, какъв вид шифроване използваме? Много трудно е да докажете, че никой не е научил вашите тайни, но както ви обясних, имаме много контролни механизми, механизми за сигурност, също има механизъм за установяване дали имат подобен а, не, е, законен външен достъп в нашата система. Нашата система за кодиране и шифроване на данните е най-съвършена. И трябва да ви кажа, че че е, системата за шифроване е, фактически беше, която използваме, беше разработена в Европа от двама бългийци. Питате какви експертни познания използваме. Използваме най-добри експерти от външни експерти от университети и от другаде, за да сме сигурни, че имаме колкото е възможно по-високо ниво на сигурност и то на най-съвременно равнище. Включително работим с представители на бългийски университети. Сега, кой има право и кой няма право на достъп до нашите данни? Значи, данните, с които разполагаме, това са данни на нашите клиенти. Клиентите имат право на достъп до своите данни, разбира се. Но същевременно е, имаме политика, съгласно която ясно заявяваме на нашите клиенти, че ние в никакъв случай няма доброволно да предоставяме тяхните данни на трета страна или власт, орган на властта. Това можем да направим само ако сме задължени правно задължени от съд или друга институция да предоставим подобни данни. Понякога се озоваваме в между чука и наковалната между две различни правни системи и за това не един път сме призовавали за правни основания, по-сериозни правни основания, съгласно които SWIFT може да продължи да работи в целия свят. Госпожа Инвелт иска да преформулира въпроса си. Първо, въпросите, които бяха зададени към SWIFT, мисля, че бяха дадени в писмен вид. Искам да получа и писмени отговори, защото не съм сигурна, че, съм, че получих каквито и да е отговори. Господин Уейнрайт каза, че нито една страна членка е искала, поискала от Европол да разследва незаконен достъп или възможност за незаконен достъп до серверите. А, а, няма такъв случай. Така ли е? Възможно ли е това? Преди да получим отговора, нека да дадем възможност на депутатите, които искат да зададат въпроси. Или искате да отговорите веднага. Госпожо Инфелд, много правилно сте ме разбрали. Нямаме искане от нито една страна членка да разследваме никакви предполагаеми а, прониквания в а, нашата система. Това се отнася и включително а, за достъпа до данните на SWIFT. Mm-hmm. Сега да дадем думата на останалите депутати. Не повече от две минути, господин Пикар. Благодаря, господин пред. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаше яснота, която господин Уейнлайт и госпожа Петре внесоха, защото понякога има толкова много предположения, които са в обращение, че е добре да чуем от господин Уена, че Европол е агенция, която отговаря за правоприлагането, а не за въпроси свързани с сигурността. Така че те отговарят и контролират сигурността и а, това е добре за спазването на всички законови разпоредби. Споменахте, че е, имате добро сътрудничество с е, наказателно-правни органи в е, САЩ. Искам да ви попитам е, с е, кои служби конкретно е, вие си сътрудничите е, в е, връзка с е, борбата срещу е, е киберпрестъпления и имате ли конкретни резултати от нея? И въпрос към господин Уейнрайт и госпожа Петре. Имате ли данни, че а, данни, които вие сте предоставили на авторизирани лица и органи, в последствие са били препредадени? Благодаря, госпожа Сипъл. ще задам само въпроси, които не са зададени до сега. Благодаря на госпожа Петре, която ни обясни колко много мерки трябва да бъдат предприяти, за да се гарантира сигурността на данните. Искам да попитам колегата от Белгаком дали и те имат такива системи и толкова мерки за а, осигуряване на а, сигурността на техните данни. И дали държави или предприятия имат възможности да заобиколят тези системи за сигурност, защото никой от нас не може да провери със сигурност как работят тези системи. Във връзка с TFTP, финансовото министерство събира само данните, които до които има разрешен достъп, дали те се ограничават с това? И последен въпрос. Ако Европол не отговаря за преследването на нарушения, свързани с сигурността на данните в Белгаком или в държава членка, защото това надвишава мандата. Какво правим в случай, когато държави членки откажат да вземат активна позиция? Благодаря, Благодаря госпожа... Госпожа Петър? Госпожа Във връзка с телефонните компании и интернет доставчиците има обвинения, които според мен се свежда до това, че в, може би в SWIFT е имало компрометиране на данните или имало съгласие с това, което е искано от тях. На мен не ми е съвсем ясно. В щатите SWIFT Сътрудничили си по заявки, искания или а, призовки да предоставя данни извън споразумението ТФТП. Мисля, че Софи попита как се работи по призовки извън ТФТП. може би в Штатите се позовават при призовки на споразумението ТФТП. Но искам да запитам, коя финансова институция ще ви информира, ако получат призовки? Мога ли да добавя също така да кажа, че според мен най-шокиращото обвинение през последните три месеца е свързано с подкопаването на стандартите за кодиране SWIFT всъщност наистина отговаря за безопасността на на дигиталните е, комуникации. Ако е вярно, че има нещо, което се прави през задната врата умишлено, за мен това е невероятно безотговорно. И аз искам да запитам, кой разследва това? Аз не установявам никой, който си признава, че прави нещо по този въпрос. Нито в Обединеното кралство, нито тук в Брюксел. Това е е ужасяващо. Всъщност, господин Уейнрайт, вие сте а, на горещия стол. А, какъв е проблема? Каква е ползата от закони за киберпрестъпността? А, благодаря ви за това, че когато се обърнах към вас през юли, вие ми дадохте име на човек в с когото да се свърша в британската полиция, но толкова беше. Госпожа Морвей, благодаря, а, господин председател. Ще говоря от името и в интерес на европейските граждани, разбира се, гражданите на Унгария. Имаме нужда от яснота Гражданите трябва да имат яснота във връзка с всички тези разследвания, които в момента тъкат, и във връзка с обвиненията. Очевидно САЩ имат достъп до финансови данни, но каква е правната страна на нещата? Има ли някакво специално законодателство, специално право на САЩ да получава данни за целите на борбата срещу тероризма? И има ли, можем ли да цитираме специален член от някой закон, който да дава основание на САЩ да иска всички тези данни. Ще се спра на въпроса специалния съд в САЩ. Той работи на две нива и трябва да се премине през тези две нива, за да се получи достъп до данните. Има ли някаква наказателно-правна сигурност, свързана с достъпа до тези данни? Каква е връзката с тероризма? Защото очевидно тук също има недостиг на данни и няма яснота. Така че на практика гаранциите не се спазват и САЩ получават достъп Казахте също така, че тук не става въпрос за международни правни въпроси, а става въпрос за престъпления, престъпна дейност, която се провежда. От една страна можем да разглеждаме случилото се като престъпление, от друга страна като нарушение. Очевидно Финансовото министерство на САЩ има собствен възглед върху нещата. Но на ниво Европейски съюз не става въпрос само за неправомерен достъп до данни, става въпрос и за престъпления, свързани с тероризма. но очевидно системата от гаранции за сигурността не е толкова добре разработена в а, тази посока. Вие казахте, че винаги проверявате, когато получите запитване за предоставяне на данни. Искам да ви попитам колко такива запитвания сте получили последно време. И може ли това да бъде обвързано с мерки, свързани с борба срещу тероризма? Благодаря. Един въпрос към господин Уейн Райт. Разбира се, Ясно е, че трябва да се вземе е, решение на политическо ниво в Европейския съюз и е ясен мандата на Европол. Но вие от друга страна отговаряте сигурността на данните. И подобни запитвания не би трябвало да се съвместяват с вашия мандат. Но в какъвто и да е случай, ние трябва да се занимаваме с този въпрос и за в бъдеще. Въпросът ми говорихме за инфилтрация вие казахте, че днес няма да обсъждаме този въпрос. Днес обаче обсъждаме въпроса за програмата TFTP и а, достъп а, до информация. Знаете ли нещо по този въпрос и ако знаете, защо не ни го казвате? във връзка с споразумението с САЩ. Ако получавате информация в е, шифриран вид, то сигурно получавате инструмент за дешифриране. Или какво правите с шифрираната информация? А, каква информация сте задължени да предоставите а, по силата на споразумението TFTP? И в... вие развивате дейност в 200 държави, сътрудничате с 200 държави. Имали ли сте и други запитвания за предоставяне на информация? Има ли подобни споразумения с други държави извън Европейския съюз? И поели ли сте ангажимент да предоставяте информация, така както правите с американците. Благодаря, господин Бронкс. Благодаря. Е, Евробал ни уверява, че няма връзки и отношения с ЦРУ, с Националната агенция по сигурност? Няма ли връзки също така с, с службите за сигурност на държавите членки? Предоставили им информация или получавали информация, данните, кои, с които разполага Европол, свързани ли са с хора, които са заподозрени за, за, в, в престъпление? А, може ли да бъде, е, да, да бъде свързано с данни, които не са свързани с лица заподозрени в е, престъпна дейност, защото в е, Великобритания една служба се занимава с неодобряван политически радикализъм във връзка с киберпрестъпността. Имахме уверение, че Европол има задължението да разследва киберпрестъпността по молба на държавите членки, но не е получил молби и заявки от държавите членки, но ще а, е, разследва ли а, е, евентуални об, обвинения срещу държави членки или правителствата на трети страни, ако те са заподозрени в извършването на киберпрестъпност. Госпожа Петре каза, че SWIFT има нулева толерантност към нарушаването на, на киберсигурността. Има ли нарушаване от страна на служители? Чуваме, че няма нарушение на сигурността от страна на службите за сигурност. Вашите разследвания показали ли са опити за придобиване на данни от държавите, от службите за сигурност. Госпожа Петри каза, че ако тя а, получи дан, ако получи искане, тя ще предостави данните, но може да има пречка в това отношение. Благодаря, госпожа Интвел. Искаше съвсем накратко иска да се изкаже. Много се извинявам на колегите, че се изказвам отново. Е, е, току-що ми посочиха, че самия Европол има право да иска от държавите членки да започнат разследване на международни престъпления. Възможно ли е технически и теоретично Европол да поиска от държава членка, например Холандия, да извърши такова разследване. И сега се връщаме към ораторите. Господин Уейнрайт, благодаря. Господин Пелкер попита какво сътрудничество имаме с Съединените щати. Няма да се впускам в подробности. Това е във всички сфери на международната престъпност, с FDA, с тайните служби на Съединените щати и така нататък. В много голяма степен това е свързано с киберпрестъпността и в отговор на Сара Латфорд искам да кажа, че ако направим това какво правим, ами много сме заети. Дълъг е списък на дейностите свързани с киберпрестъпността, с злоупотреба с децата, дейности онлайн, други дейности. Е, това е наш е, е, мандат да се разследват нерегламентираните дейности на киберпрестъпни групи. А ние не разследваме нерегламентираната дейност в киберпространството на правителствата. Това не е наш мандат. Ние работим с по последиците от въпроса за кодирането, за което говорихте вие, госпожо Латфорд. Стандартите за кодирането са много стриктни и макар, че тези стандарти може би не са идеални, те са достатъчно високи и дават възможност на престъпните групи да се а, проявят особено а, в сферата, например, на злопотреба с деца. Ние страдаме от непреднамерените последици на действията на някои правителства да постигнем стандарти на кодиране, които да не могат да бъдат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 мисля, че законодателите също така трябва да знаят за това. Във връзка с прекия въпрос на господин Ромеро Лопес, ние нямаме данни, че щатите нарушават споразумението ТФТП. Искам да повторя това, което каза госпожа Мастром. Штатите, доколкото аз съм запознат, се а, стремят да изпълняват стриктно споразумението ТФТП. Има подобрение в а, тези три години, в които се изпълнява споразумението. По въпроса на господин Бронс, а, а, във връзка с казаното от мен, че нямаме сътрудничество с ЦРУ и, и Националната агенция. Ние работим във връзка с правомощията, които са ни дадени от съвета. Отношенията ни обаче са спорадични и а, не са значителни в а, мащаба на нашата дейност през последните 10-15 години. Ние имаме а, правомощия да а, съхраняваме данни за естеството на престъпната дейност. Единствено в този контекст можем да обработваме лични данни нашите звена за защита за данните всъщност следят данните да се обработват във връзка с трафик, хероин и така нататък. Госпожа Интфелд повдигна един много уместен въпрос. Да, вярно е, че в рамките на нашата правна уредба Европол може да изиска от държава членка да разследва подозрения за престъпна дейност, тъй като нашите правомощия не се разширяват и не включват шпионаж, така че то, честно казано, аз нямам правни, а, правни информация по тази въпрос, който също е много валиден. Благодаря господин Уейнред. Госпожа Петра има думата. Откъде знаем, а, че данните не се предават а, на някой, който няма право да ги получи? Ще кажа две неща, допълнение на това, което е по-рано в договора ТФТП има клауза, която Валстром спомена. Това е за предаването на данните. Тоест, че данните от системата на ТФТП могат да бъдат предавани на други органи. И второто, което искам да спомена, <clears throat> и това е повод за загриженост от страна на SWIFT, тези твърдения и ние искаме а, да установим доколко а, е, да, повече яснота в тези предполагаеми нарушения. Дали има други програми от други органи? Уверявам ви, че ТФТП е единствената подобна програма и няма други подобни програми в никъде по света. Дали а, е, а, е, сме обект на задължителни искания от системата Сабина? както казах и по-рано, трябва да отговаряме, а, трябва да отговаряме на когато от, когато получиме законна а, съдебна, съдебна заповед а, а, или призовка. А, не знам колко такива задължителни искания сме получили, а, но а, обикновено даваме данните за тези е, съдебни искания на е, надзорните органи. И още нещо. Има ли случаи, когато по закон сме нямаме право да информираме нашите клиенти? Има случаи, когато се води съдебно дело е, и към нас се отправят искания от разследващите органи, длъжи сме да запазим тяхната поверителност, да не уведомяваме за тях нашите клиенти и ако това е така, ако има подобно изискване, не го правим. Шифроването на съобщенията имаше практически въпроси. Как постъпваме, когато предоставяме данните, които ни се искат по споразумението ТФТП? Те първо биват дешифрирани, и след това ги предоставяме на Американското Министерство на финансите в декодиран вид. Не им изпращаме никакви шифровани данни. Мисля, че успях да отговоря на всички въпроси, ако се не лъжа. Благодаря, госпожо Петра. И сега, преди заключителните забележки от страна на докладчика, госпожа Латфорд е думата още един. Съвсем накратко да задам въпрос на господин Уейнрат. Може би не бях достатъчно ясна. Разбирам какво раз... казвате. Престъпниците също могат а, да могат да а, а, имат отношение към нормите на шифрозване. Но такова отношение имат и държавите но, но може би в някои държави може да има органи, включително разузнавателните разузнавателни агенции, които имат интерес от подкопаването на нивото на шифровката. Вие ясно ни казахте, че вашия мандат не ви дава право да разследвате разузнавателните служби на държавите, но полицията, финансовите системи, всички публични и частни служби имат отношение към това. Необходим е публичен дебат по този въпрос. Аз работя върху регулирането на защита на данните и не може да си представяте каква вреда нанасяме сами на себе си за някои от нашите действия. Да благодаря госпожа Латвард. Сега ще дам думата на госпожа Морвай само за една минута. Благодаря. Както обикновено, не получих отговор на нито един от въпросите си и питах Европол дали е възможно Африка, а, на американските партньори да смятат а, споразумението за законен начин за събиране на данни за европейските граждани. А колкото до SWIFT, попитах много ясно колко искания сте имали за получаване на данни от европейски граждани въз основа на задълженията по ТФТП или пък от САЩ изобщо. Благодаря, господин Уейнрайт. Съжалявам, че ако не съм отговорил на въпроса ви, не познавам достатъчно правните основания на закона Петриот. Разбира се, бих очаквал американските власти, които са ангажирани в борбата срещу тероризма, да използват всички възможни инструменти, включително съдебни разпореждания за предоставяне на информация и включително споразумение с държави и други части на света. Те вече правят от много години това, също така както го правят и европейските страни. А, не знам достатъчно, не съм достатъчно запознат с закона Петрио, за да ви дам отговор на въпроса. Госпожа Петри колко искания сме получили по ТФТП, не го, не го знам. Не знам тази цифра е така на изуст. Но мисля, че имаше един доклад от съвместните надзорни органи, където се даваше някаква цифра. Дали получаваме много съдебни искания, било от САЩ, било от Европа, за предоставяне на информация? Не. Откровено ви казвам, не. А повечето от тези искания ние отхвърляме, било защото не са правно задължителни или просто защото не разполагаме с исканата информация. Много пъти ни се искат данни за частни лица, ние не разполагаме с подобни данни, ние работиме само с корпоративни клиенти. Благодаря, госпожо Петра. А сега докладчика господин Мораес. Той ще приключи той ще приключи тази дискусия след като я приключим след обед. Защото ще продължим а, изслушването в, от 3 след обед. Благодаря, колеги, за активното ви участие. Благодаря на нашите гости. Ще продължим. А, след обед от 3. А сега продължаваме по дневният ред с съвместно заседание на комисиите Юри, Либе и Авко. Ще дам една минута, за да заемат местата си тези, които влизат и другите да напуснат залата.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 Thank you, colleagues. Благодаря. Заемете местата си, ако обичате. След като приключи изслушването, сега продължаваме с по дневния ред с съвместното заседание на трите комисии. Аз ще го председателствам. И ще вървим по дневния ред. И точка четвърта, това е междинният преглед на Стокхолмската програма. Но, преди всичко, нека приемем дневния ред. Има ли възражения? Няма възражения. Дневният ред е прият. Няма съобщение на председателя. Трябва да одобрим протокола от заседанието от 9 юли 2013. Е, смятаме, че този протокол е прият и стигаме до четвърта точка. Това е междинния преглед на Стокхолмската програма. Имаме съвместно заседание на Комисията по правни въпроси, Комисията по граждански съди, правосъди и вътрешни работи и Комисията по конституционните въпроси. Е, ще обсъдим какво е направено по Стокхолмската програма. Е, започнахме и преди лятната вакансия. Ще продължим днес с размяна на мнения. Първо ще започнем с докладчиците. Аз самия съм докладчик от комисията Либе. Но нека първо чуем докладчиците от комисията по правните въпроси и комисията по конституционните въпроси. Юри и Авко. Господин Касини и господин Берлингуер. И така, Започваме първо с докладчиците. С докладчиците. И след това ще добавя и аз нещо като докладчик. Кой ще започне? Господин Берлингуер. Имате думата от името на Комисията по правните въпроси. Благодаря, господин председател. Мисля, че това беше една действително добра инициатива, изготвянето на междинния преглед на Стокхолмската програма. И беше добре да работим съвместно в трите комисии. Това личи и от големият брой предложения за изменения. Ще направя няколко общи забележки. Има изменения, свързани с е, изискването за насърчаване на свободното движение на граждани и физическото реализиране на европейското пространство на сигурност и свобода. Тези изменения обръщат внимание върху все още съществуващите препятствия пред индивидуални пътувания и пред предприятия за осъществяването на свободата на движението. В Комисията по правни въпроси се проведе обсъждане за автоматичното признаване на документи, съвързани с индивидуални пътувания. Разбира се, е важно да има официални сертифицирани документи и е важно европейските граждани да се чувстват като такива, а не отново и отново да трябва да доказват, че личните документи, независимо от това дали са паспорти, лични карти, дипломи от университети. Всички те трябва да бъдат признавани във всеки случай. И гражданите на Европейския съюз трябва да получават правата си във всички европейски държави. Държавата Европейския съюз. Това се съдържа в множество от измененията. Трябва да се укрепи и европейската култура на правна сигурност. Европейското право е достояние на всички нас и принципите на демокрацията, правовата държава, основните права, принципа на субсидиарност, независимост на съдебните институции а, са сред тях. Също така трябва да бъде спазвана и прилагана хартата за основните човешки права. Разбира се, че трябва да се повиши съзнанието за разликите между съдебните системи на държавите членки на Европейския съюз, но трябва да съществува и взаимно доверие в техните решения. Това е част от усещането за европейски граждани. Държавите членки трябва да имат добре работеща правна система. Важно е също така сътрудничеството между правните системи и всичко това почива на взаимно доверие, както и на познаването на различните системи в Европейския съюз. Тези факти също са обект на предложение за изменения. Някои изменения касаят процесуални права, свързани с наказателни производства. От тях става ясно, че е нужна безплатна правна защита. Досегашните разпоредби са недостатъчни. Европейската заповед за арест също трябва да бъде прегледана и подобрена. Всички тези точки са важни за Комисията по правни въпроси и е важно да се спазват процесуалните права на гражданите. До сега сме се съсредоточавали върху дефиницията на фактическите права, но процесуалните също така са много важни. Има предложения, които касаят и прилагането на европейското законодателство. Съвместното заседание на нашите три комисии показва важността на Стокхолмската програма. Това е доказателство за важността на общото европейско законодателство и също така за неговата ефективност. норм... дефинираните законови норми са водещи и е нужно по-тясно сътрудничество между Комисията, Европейските агенции и държавите членки. По този начин ще се обменя по-ефективно информация за прилагането на законовите разпоредби. Важно е също така да има обратна проследяемост и да са възможни последващи проверки, свързани с прилагането и условията за прилагане на законодателството в държавите членки. Има изменения, които прикамват комисията да отдели повече внимание на мониторинга на прилагането на разпоредбите. Защото ако европейското законодателство не се прилага както следва или се прилага в ограничен мащаб, е, може би, най-важният проблем, с който се сблъскваме. Миналата седмица в Комисията по правни въпроси беше обсъден документ с заглавието Инструменти за осигуряване на прилагането на европейското законодателство и възможности за тяхната оценка. Това изследване на Европейския парламент потвърждава нашата загриженост на всяка цена трябва да отделим нужното внимание на фактите, изложени в изследването. В него се споменава, например, че всички директиви, свързани с екологията, се прилагат или са транспонирани на 91% а, всички европейски закони, свързани с а, вътрешния пазар, а, не са адекватно приложени в 73% от случаите. Защо имаме европейско законодателство, когато то не се прилага адекватно. Е, това е противоречие в нашата работа. Ние като законодател имаме не само задачата да създаваме закони, а също така в сътрудничество с комисията да се погрижим за прилагането на законите в Европейския съюз. Има увеличаване на броя на процедурите за нарушение на законите. Държавите членки не са особено прилежни в прилагането на разпоредбите и в транспонирането на директивите. Транспонирането започва с съставането на времеви график. В 10 до 20% от а, случаите в последно време има забавене във времето. Тук трябва препятствията пред транспонирането на законодателството да бъдат своевременно отстранени. Допълнителен проблем е неяснотата в директивите. Администрацията в редица държави членки е доста бавна, предписанията са доста сложни и често пъти в държавите членки не се работи достатъчно надлежно. Така че се увеличават случаите на проблеми на, при транспонирането или при прилагането на европейското законодателство. Тук трябва да обърнем специално внимание на фактите, изнесени в изследването на Европейския парламент. И трябва да се погрижим за в бъдеще да няма толкова много процеси, свързани с нарушение на прилагането на европейското право. За съжаление, съзнанието за този проблем съществува повече в, в академичните среди, отколкото в прилагащите органи. И може да се каже, че самото законодателство и неяснотите в него способстват за трудностите при неговото прилагане. На това място трябва да се попитаме дали имаме альтернатива на санкциите спрямо държавите членки. Дали не трябва да обърнем повече внимание на структурата на законодателните актове. Може би трябва да информираме гражданите по-обхватно за законите в тяхна полза. И тук трябва да повишим нивото на информираност и трябва да поемем по нов път Важна е също така оценката и индикаторите на комисията в тази връзка също има много предложения за изменения. Самият аз съм внесъл предложение за изменение, в което се казва, че качествените правни системи ще повишат автоматично доверието на европейските граждани в съдебната система. Тоест, трябва да направим повече, за да информираме гражданите за европейското законодателство. Това ще повиши и тяхното доверие в Европа. Относно обучението на сътрудниците на съдебната система. Пространството на свобода и справедливост засяга всички професии в правния сектор. А взаимоотношенията между гражданите и правната система се дефинират от съдебните власти, от съдиите и се определят от фигурите, които, на които се доверяват гражданите. Често пъти това са адвокатите. Има слабости в е, технологично естество. Достъпът до източници на информация не е достатъчно добър. Имаме нужда от информационен портал и е, също така има езикови пречки. Ако предприемем всички тези реформи, а, тук става въпрос за една сурова оценка за ефективността на Стокхолмската програма. Смятам, че ще постигнем доста голям напредък. Благодаря. Сега давам думата на господин Казини. Фачо интервенто бреве. Благодаря, господин председател. Каза господин Касини, ще бъда кратък. Е, току-що бяха очертани няколко важни аспекти. Аз ще направя същото от гледна точка на АВК ако ние се интересуваме от измерението конституционно право. Втората гледна точка е, е във връзка с измененията, които са внесени. Те са доста. Няма да се впускам в подробности, просто ще ги разгледам най-общо. Някои от тях са от чисто формално естество, от редакционен характер, но други са по важни във връзка с правата на човека, националните институции. Има големи раздели, които са в рамките на работата на комисията АВКО. Повечето от тези изменения бяха разглеждани на пленарни заседания. Няма да се впускам в подробности. От гледна точка на прерогативите на парламента ще се изкажа против всички изменения, които засягат прерогативите на парламента. Аз съм за други изменения, които а, са насочени към засилване на европе... Е, прерогативите и правомощията на Европейския парламент. Когато водим тристранните разговори, това е важна част от съвместното вземане на решение, независимо от това дали става дума за първото, второто или третото гледане на тези проблеми. Мисля, че има възможност да се включи инициатива на парламента, те да приемат по-често искането на парламента, така че парламента наистина да има истинско истински, истинско право за е, инициативи. Има и други въпроси, които заслужават внимателно проучване. Говори се за многогодишни програми, но имаме ли необходимата е, правна основа, е, за да може парламента наистина да изпълнява своята роля. Има също така а, някои въпроси, които а, ни тревожат много в, в АВКО, по-специално във връзка с хартата по основните права, проистичаща пряко от Лисабонския договор. Има някои проблеми, които са решени, но други все още не са. Измененията са насочени а, за покриване на а, някои празноти във връзка с, с дискриминацията, дискриминацията срещу когото и да било е нарушение на правата на човека и а, юристите много добре изготвят списъци, а, на различни форми дискриминация и аз мисля, че може да решим проблема, като имаме неизчерпателни списъци, но имаме а, изказването, че всички форми на дискриминация са забранени също така трябва да отговорим на изискванията на субсидиарността на национално и на регионално равнище. Е, според мен това може да е, наложи промяна на договорите, защото тогава Европейския парламент ще има пряк е, връзка с регионалните парламенти и това е свързано също така и с избирателното право. Мисля, че не сме съвсем успешни, когато а, говорим за а, из избирател, из, изборното право няма едно а, а, няма един е, е, един закон, едно право, което да уреща включително и изборите за Европейски парламент. Именно това е една от причината за скептицизма в Европейския парламент съюз. Трябва да има една единствена система, за да се увеличи прозрачността. Също така ролята на партиите. Там би трябвало също така да имаме някакъв стандарт, независимо от това дали трябва да бъде математически. Сега непрекъснато се водят безконечни спорове за разпределението на местата в парламента. Комисията също се намеси си има изменения свързани с регионалното равнище, други изменения свързани с преките избори за висши постове в Европейския съюз, например за, за председател на Европейската комисия. И мисля, че трябва също така да се разгледат различните ам, последици на функционирането на различните комисии вътре в Европейската комисия. Очевидно ние сме за много изменения, които са внесени от АВКО с цел пред, преодоляването на бюрократичните пречки при провеждането на европейските парламенти, особено е, при гласуването на а, хора, които не живеят в родината си. Също така регионалното измерение – беше едно от нововъведенията на Лисабонския договор и мисля, че става дума за много ясно разграничение на проблемите, има финансови трудности, ако Става дума за някаква форма на финансова подкрепа. Трябва да се зачитат и стандартите за прозрачност, включително за събирането на подписи. Електронната процедура е доста скъпа. Трябва да се направи нещо, за да се даде достъп до по-приложими възможности и по-достъпни. Например, по въпроса за проверките за достоверността на подписите и тук има много възможности да се въведат необходимите гаранции за а, а, функционирането на системата. Може би не нашия парламент, но следващия парламент ще обърне внимание а, на а, а, тези процеси и няколко изменения всъщност предвиждат в известен смисъл това, което може да се случи в следващия парламент. Това бяха а, някои пунктове, които са пряко свързани с работата на АВКО, но искам да изразя и подкрепата си за редица неща, които са е, от интерес за нас, но не са пряко свързани с, с нашата работа, например въпроси свързани с имиграцията. Някои казват, че е необходимо да се постигне баланс между а, приемането на иммигранти и сигурността. А, това е важно не само от италианска гледна точка, но като гражданин. А, на южната част на Европа, където имаме проблеми с иммиграцията, мисля, че е логично, ако искаме да бъдем последователни в принципите, които налагаме във връзка с, с интеграцията, има държави, Кипър, Малта, които са външна граница но а, това не ги прави по-малко европейци. Следователно е много важно да се а, отрази въпроса за сигурността. Напълно съм съгласен с това, което беше казано във връзка с, с правосъдието, особено това, което каза господин Белингуер преди месец, необходимостта от обучението на юристите, необходимостта от това да се работи и на процесуалния фронт, така да се каже. Благодаря, председатели, благодаря на господин Касини. и Аз като докладчик от Комисията по граждански свободи искам също така да направя няколко коментара, да изразя своята позиция по измененията предложени и разглеждани от нашата комисия. Уния, които се занимават с хоризонталните въпроси, за които се отнасят много от измененията, ще знаят за какво, какво имам предвид. Както знаете, има над 300 изменения. Първо бих искал да призова за помощ, за да може доклада да бъде достатъчно сбит и достатъчно ясно послание. Не виждам нуждата от обсъждане на въпроси, по които парламентът вече има становище, например приемането в Шенгенската система на България и Румъния. Това първо. Второ, редица изменения са идентични. Тоест, с, с тях ще бъде лесно да се оправим, а останалите трябва да се опитаме да включим в е, компромиси. Има и някои специфични аспекти. И когато работим по компромисите, много важно е да не изпускаме от поглед така наречените политически области. Друг е въпросът дали докладът трябва да се занимава с тези въпроси. Ще обсъда този въпрос с колегите, за да видим дали в окончателният вариант на доклада трябва да ги включим. Смятаме, че съвета и комисията трябва да един път за винаги да решат какво значи новият институционен сценарий. Както знаете, поставя се ударение върху ролята на парламента, когато става дума за правосъдие, свобода и сигурност, които са обект на Стокхолмската програма. Тук идва и защитата на правата на човека. За да може да осигурим най-високо възможно равнище на защита Нещо, което е заявено в 53-ти член на Хартата за основните, за основните права. Много колеги внасят изменения, за да може това, което се предвижда в Стоконската програма, да бъде валидно за всички граждани, не само за гражданите на Европейския съюз, но също така и за всички останали е, емигранти и други, независимо от тяхното гражданство и от положението им в Европейския съюз. Това е ключов въпрос. И то, когато имаме големи междуправителствени програми в това отношение. Знаете, Стокхолмската програма беше приета във втората половина на 2009 година, по време на шведското председателство след влизането в сила на Лисабонския договор имаме нови правни основания и комисията трябва да използва правото си на инициатива във всички области, до които се отнася Стокхолмската програма. Едно, една от тези области са връзките с националните парламенти. Трябва да укрепваме тези връзки, за да може да се придържаме към принципът на субсидиарност в отношенията си с националните парламенти. Европейските граждани са изправени пред различни проблеми, но трябва да се води диалог, в който трябва да участва и съвета. и агенциите, които работят в различни области. Лена, Обсъждахме този въпрос на няколко пъти. И тук таблицата за показателите по отношение на основните права на човека в страните членки е нещо, за което също трябва да помислим за компромис. Борбата срещу изоля... изолацията, ксенофобията, насилието и други не трябва да бъде отслабвана. Трябва да използваме Стокхолмската програма в борбата срещу стигматизирането, срещу предразсъдъците, срещу нетърпимостта. Обсъждахме този въпрос в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. А, също се отнася и до чита на данните. Това е изменение 102 трябва да бъде предвижен пакетът от мерки за защита на личните данни. Не трябва да се отказваме от тази задача, защото това е нещо, което живо интересува европейските граждани. Трябва да се работи и по различните процедурни, така наречени процедурни права а също и правата в рамките на правосъдието. Същото се отнася и до вътрешната сигурност. На последната среща в Страсбург зададох устен въпрос към комисията. Той даде повод за дебат и резолюция. Съдържанието на тази резолюция също трябва да бъде отразено в окончателния вариант на доклада за Стокхолмската програма. А също така изменение 254 призовава за разширяване на външните граници по отношение на юрисдикцията на съдилищата. И трябва да разгледаме външното измерение на предоставянето на обежище. Много важен въпрос, който трябва да бъде обсъден, именно резултатите от общата ни политика по отношение на бежанците и предоставянето на обежище, както и управлението на външните ни граници. Съгласен съм с това, което казаха колегите по отношение на значението на правната култура. Не един път сме настоявали че свободата и правосъдието са ценности, които трябва да въжат не само за Европейския съюз. Ние всички а, се занимаваме с а, правните въпроси, но трябва да помислим и за практическото прилагане на тези а, декларации, които се правят. Е, но е, правната култура не расте по дърветата. Е, тя има нужда от подкрепа, от специални програми, от е, финансиране, от професионалисти, запознати с европейското законодателство. Без техните усилия, без тяхната ангажираност няма да можем да създадем европейско пространство на правосъдие, е, сигурност, свобода и сигурност. Приветствам предлаган е, участието на представители на Генерална дирекция правосъдие и мисля, че е, обаче преди всичко нека чуем депутатите, които са поискали думата. Благодаря на тримата докладчици. Всички те знаят колко е сложна тази материя. И колко е трудно да се обединят различните перспективи в един единствен доклад. Аз самият съм внесъл няколко предложения за изменения. Докладът на комисията АВКО имаше най-малко изменения господин Казини като председател на комисията АВКО вече обобщи повечето от предложенията, така че аз ще бъда кратък. И ще спомена само, че фокусът на измененията не е толкова върху институциите, тяхната работа, а по-скоро върху гражданите – с измененията ние целим да подобрим не само прозрачността, а и да осигурим по-добър достъп на гражданите до решения, които се вземат в Европейския съюз. Трябва да се укрепи, да се укрепят човешките права от страна на комисията и трябва комисията да има начин по който да а, настоява за тяхното спазване. Трябва гражданите да могат да участват в управлението а, чрез участието си в партии, граждански организации и така нататък. Господин Казини спомена реформата в избирателното право и а, също направи господин а, Гияр. Не само в комисията АВКО, но и в парламента за сега нямахме успех с реформата на а, Европейската система за избори. ще призовем обаче за създаването на автономна и хомогенна избирателна система посредством внасяне на предложения за изменение. Станаха ясни границите на сегашната действаща система и стана ясно, че имаме нужда от избирателна система, която е отделена от тези на европейските държави членки, защото те възпрепятстват вземането на решения. Разбира се, не трябва да се прекъсват всички връзки, не трябва системата да бъде една и съща във всички държави и членки, но гражданите трябва да знаят, че когато отиват на европейски избори в своята си в държава, избират по различен начин. Благодаря. Господин Рохан. Домле, președинте, естимации, рапортор, vreau Господин Лухан, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за този доклад, който е много комплексен, добре разработен, който засяга много голям брой теми, които са твърде деликатни за всички и много важни за всички граждани на Европейския съюз и, е, и за други граждани на Европейския съюз, които те първо ще признават е, някои от законите за правата на човека. Проблемите са твърде сложни но ми се струва, че трябва да се отдаде особено внимание е, в нашата комисия, в парламента и в другите европейски институции. Това е въпроса за електронното гласуване. Това е право на гражданите. И тук виждаме дефицит на демокрация, защото европейските граждани не могат да гласуват електронно. Според мен този аспект следва да бъде уреден незабавно. Европейския съюз трябва да поеме инициативата е, да, е, е, а съответните системи ще бъдат уреждани от съответните национални правителства. И ние предлагаме да се направи предложение до националните правителства и те да реагират. Втория ми въпрос е свързан с правосъдието сама по себе си. Това е свързано а, с различните дефиниции, които съществуват на правосъдие в съответните държави. Когато говорим за правата на човека, говорим за правосъдие, говорим за справедливост. Правосъдието играе ролята на надзор надзор, включително и в економическата сфера. Що се отнася до економическото възстановяване, там има дефицит на правосъдие. Естествено, ние предлагаме изменения, много обичаме да правим това налагаме лишаване от свобода в правни системи на лица, които са нарушили закона. В много системи, правосъдни системи, включително и в моята страна, не се поставя акцента върху възстановяването на економическите загуби, включително тогава, когато има избягване на плащане на данъци, няма глоби за възстановяването на а, взети неправомерно средства. Предпочита се да се изпрати в затвора съответния престъпник. Ние бихме искали да се проведе дебат и евентуално да се реорганизира това понятие, това правно понятие особено и в данъчната сфера. И нещо последно, което е също така много интересно за моята страна. Внесени са много изменения във връзка с шенгенското пространство. Когато говорим за основни права, правото на свободно предвиждане, трябва да се разглежда една единствена категория на гражданите в европейското пространство, да не се създава впечатлението, че гражданите на някои държави са катег... втора категория граждани, е, които имат е, определени ограничения по определени причини присъединяването към шенгенската зона няма някакви а, економически последици, но това е знак за равнопоставеното третиране на всички европейски граждани. А, няма да имаме превод след известно време, затова моля, придържайте се към отреденото ви време. Трябва да приключим в 12.30. Може би някоя и друга допълнителна минута ще ни бъде отпусната, но моля, внимавайте с времето. Благодаря, господин председател. Исках само да посоча колко важен е този междинен доклад за Стокхолмската програма. Защото изтекла е само, първа, изтекла е само първата част на нейното изпълнение – и тъ, изпълнението на тази програма има голямо значение и за трите комисии, които заседават тук. защото хартата на, за основните права отразява работата на Комисията по конституционните въпроси. Трябва да подчертая, че съществува липса на равновесие по отношение на темите, нещо, което бе споменато в доклада за междинният преглед на Стокхолмската програма и тези, тази липса на равновесие все още не е преодоляна. Защото когато говорим за сигурността 2004 година, 2014 година, не говорим за стратегията – стратегия за защита на основните права. А стратегията за защита на основните права е не по-малко важна, отколкото работата по стратегията за вътрешната сигурност. Именно това е, е иллюстрация за липсата на баланс в е, доклада. Може би тук е роля са изиграли и бюджетни съображения – но радвам се, че имаме възможност да водим този дебат. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Още веднъж искам да обърна внимание колко е важно интегрирането на новия инструмент за наблюдение на прилагането на действащото право в държавите членки. Установяваме, че особено във връзка с свободата на придвижване, има много разлики в прилагането. Някои държави членки закъсняват, други тълкуват по различни начини това право, така че има доста сериозни разлики. Втората много важна точка е осигуряването на правна сигурност и последователност в наказателно-правни преследвани. Всички граждани имат еднакъв достъп до правосъдната система Необходима е както по-добра съгласуваност на съдебните системи, така и по-добро обучение на кадрите, които работят. Защото на практика ние обещаваме на гражданите, че могат да се заселят в която и да е държава и ще бъдат обект на еднакво третиране от страна на съдебната система, а техните права ще бъдат съблюдавани във всяка една друга държава. Благодаря, господин Бронкс. Uh, thank you. Uh... Благодаря. Аз а, намирам думите на господин Белингуер за неспособността на държавите членки да, да, да транспонират директивата доста доста е, показател на английския текст е, че трябва да знаем кои са нарушителите. Гражданите на държавите членки вероятно ще се разтревожат от подобна формулировка. Струва ми се, че за държавите членки се говори а, е, като за непослушни деца, а не като за суверенни страни. Интересно ми беше да чуя от господин Касини, че всички дискриминации трябва да бъдат забранени. А, е, дискриминацията по политически а, е, причини в а, Обединеното кралство е ендемична. Господин Касини говореше за инициативата на гражданите като форма на демокрация, но има фундаментални разлики. Тези инициативи ангажират само онези, които подписват, които ги подписват, а не широкото мнозинство. И в резултат се получава не решение на всички, а апел за действие от страна на определена група. Не става дума за директна, за пряка демокрация. Аз не смятам, че петициите следва да бъдат финансово подкрепени, тъй като има разлика между тези, които одобряват и други, които не одобряват. И а, не би трябвало петициите да а, дават пари в джобовете на а, а, техните автори. Протокол 30 не означава опт-аут, но ние не знаем какво представлява той и трябва а, да се разгледа този въпрос по-подробно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Днес в комисията по външните работи гласувахме едно становище, по което бях докладчик в сянка. И трябва да кажа, че становището бе одобрено и повечето измененията целяха укрепване на правата на иммигрантите. Е, нещо, което господин Касини е, спомена. Повечето от измененията бяха именно по този въпрос, но не можахме да постигнем много компромиси. Имаше само един компромис, по който се съгласихме. Имаше изменения по отношение на жертвите на тероризма, на жертвите на трафика на хора. И бих искала да кажа, че се надявам, че ще продължим да работим и по-нататъка, като имаме предвид всичките тези изменения, и ще осигурим и защитата на жертвите на престъпления. И мисля, мисля да попитам нещо по отношение на избирателният закон. Господин Касиди е, е, и господин Гареро споменаха радионалните национални закони, но европейският избирателен закон е не по-малко важен, тъй като наближават европейските избори. Интересуваме какво е вашето мнение по този въпрос. Ще го пренебрегнете ли или не? Разбирам, че съветът няма да иска да вземе думата по този въпрос. Може би комисията да направи кратко изявление. Ако имате да кажете нещо, моля бъдете кратки. Да. Благодаря. Съвсем накратко на този етап на дискусията комисията иска да подчертае още един път, че има предложени изменения към пети параграф и искаме сега да повторим това, което господин Лопес Агила каза, че всичко това трябва да се разглежда в светлината на новите обстоятелства след приемата на Лисабонския договор. Значи, политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи сега вече е по-зряла и трябва да избегнем да се занимаваме с проблемите на парче, а да обърнем внимание по-скоро на стратегията, нещо, което ще продължи и следващият парламент. Благодаря. Накратко, ако обичате. Господин председател, благодаря. Искам само да подчертая, че в доклада се призовава комисията за създаване на европейски а, гранична а, служба за опазване на гражданите, разглеждаме а, нов регламент за Frontex, който ще бъде оповестен до година. Искам само така да посоча, че на разположение е подробна статистика за борбата с трафика Възнамеряваме да направим и повече, но вече имаме добри, добро, добра основа в събирането на статистически данни и сътрудничеството между агенциите. По отношение на бъдещите предизвикателства в областта на правосъдието и вътрешните работи, много важен много важна е оценката и Загрежеността, изразена от докладчика господин Берлингуер, е, споделяме напълно по отношение на значението на оценката. Тримата докладчици си взимат бележка от всичко, което беше казано, но мисля, че имаше конкретен въпрос към господин Касини по отношение на избирателната система. Искате ли накратко да отговорите? Съвсем накратко. Съгласен съм с колегата Куереро. Той каза, че не е възможно да се постигне една единна изборна система до края на нашия мандат. Това ще се случи по време на следващия ни мандат. Тази система трябва да бъде балансирана. Направили сме стъпки в правилната посока. Благодаря. Господин Берлингър очевидно не иска да добави нищо. Позволете ми само да съобщя, че се предвиждаше да се гласува първо на 21 октомври, но това няма да бъде възможно, така че опитваме се да намерим друга дата за гласуването по изменението. Благодаря на всички. Ще продължим в 3 часа след обед с а, разследването.